протоколът от вчерашното заседание и всичките текстове, които са били одобрени, вече са ви предоставени. Виждам, че няма възражения, следователно смятаме протокола за одобрен.